безшумна зала за обясненията на вод. След половин минута ще започнем. И така, е, скъпи колеги, е, преминаваме към обясненията на вота. Първо по е, доклада на господин Валенс за партньорското е, споразумение е, Европейски съюз е, е Либерия. Първият оратор е Жан-Люк Меленшо. Текст аз се противопоставям на този текст, тъй като не отговаря на логиката. Не е необходимо Европейския съюз да се намесва в изплутирането на природните ресурси на страна като Либерия. 60% в тази страна живеят от риболов. А ние сме авторизирали риболов на 3,6 милиона тона. Мисля, че това е напълно неподходящо споразумение, което е в ущърп на местното население. Следващият оратор за една минута, господин Микинс. Благодаря. Това споразумение ще даде възможност на европейските рибари законно а, да се занимават с риболов в водите на Либерия. Ще се подобри сътрудничество между страните, особено по отношение на риболова на тунец. 12% от общия брутен вътрешен продукт в Либерия се създава в риболова. Това не е много и е, мисля, че риболова може да изиграе по-голяма роля в либерийската економика. Ханен, една минута. Благодаря ви, Даниел Ханен, една минута. Благодаря, госпожо председател. Екологичната катастрофална ситуация в рамките на водите за риболов на Европейския съюз е, е всъщност причината да е, обсъждаме въпросите, свързани с партньорските споразумения. Естествено, че е, има много причини е, да се тревожим за това как се практикуват правилата, които сме създали. Е, е, важното е при всички положения, когато говорим за рибарство, за риболов, да наблягаме на устойчивост, да поддържаме естествено и нашите собствени ценности и да мислим и за Шенген, разбира се. Не само за економическите историческия ефект, но да спрем катастрофалното развитие по отношение на рибните запаси, климата и екологията в морска среда. Това е основната цел. Стефано Маоло е следващия оратор. Една минута. Ah. Aha. Ich bekomme gerade die Information, dass Herr Maulo jetzt. Господин Маоло няма да говори, току-що ми бе казано. Господин Карвер, една минута. Благодаря, госпожа председател. Аз гласувах против. Разбира се, че го направих. И виждаме катастрофалната ситуация, до която се е стигна в резултат на общата риболовна политика на Европейския съюз. Ние виждаме какво направиха подобни споразумения в други части в Зап... на Западна Африка. 600 хиляди евро се осигурява за 34 кораба за осъществяване на риболов в водите на Либерия. Но това е сериозен негативен ефект върху местното население. Това се наблюдава и в други части на Западна Африка. На практика се унищожават рибарите в този регион. Наблюдаваме една истинска хуманитарна криза. Габриел Манто е докладчикът е, е, на темата, свързана с партньорското споразумение за рибарство Европейски съюз Мауритания. Двама оратори Андреас Намикинс. Благодаря, госпожо председател. Първото споразумение за партньорство с Мавритания е сключено през 1989 година, последвано от поредица следващи споразумения. Опитваме се да решим откритите проблеми, но за съжаление Мавритания се противопоставя на разтоварването на олова Лас Палмас на Канарските острови. Можем да разберем логиката на тяхната позиция, но искам да подчертая, че комисията трябва да бъде по-внимателна по този въпрос и да изразява позиция на заседанията на съвместния комитет. Мавритания няма подходяща инфраструктура, затова е нелогично да има такива такива изисквания за разтоварването. Все пак съм за този доклад. Следващият оратор Даниел Ханан, една минута. Като че ли господин Хана не е в залата, а това на практика означава, че преминаваме към следващия доклад. Доклада на госпожа Руша Томашич. Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014-2020. Госпожа Марбай. Европейският съюз работи е, много често на основата на нови идеи, като че ли е, някаква магия се прави и се обещава какво ли не на хората. Това, което се получава в крайна сметка като резултат, не винаги е много положително. За съжаление, е, особено за новите държави членки. И така, затова като някаква чудодейна думичка се повтаря непрекъснато политиката на сближаване, говори се за нови инструменти, но какво прави всъщност Европейския съюз? Ние непрекъснато обещаваме сближаване, а същевременно времено е, ограбваме е, недрата на земята, е, ограбваме и националните предприятия, малките, средни предприятия, налагаме всъщност мултинационалните компании и по тази причина много от хората започват и да напускат Европейския съюз, а много предприятия вече са го направили. Следващето. Господин Мамикенс, благодаря госпожа председател. Както е известно, ясно в периода 2014-2020 ще се обърне по-сериозно внимание на интегрирания териториален подход в кохезионната политика. Има два нови инструмента. Развитие, ръководен от местните общности както и интегрирани териториални инвестиции. Те се използват на субрегионално равнище, за да се постигне синергия между частния и обществения сектор. Има интегрирана териториална стратегия, целяща да се обедини ресурсите от различни източници. 16 милиарда евро са заделени за целта и аз подкрепих тази идея. Благодаря, госпожа Маковей. Госпожо председател, Лисабонският договор предвижда териториалното сближаване да бъде основна цел на Съюза и трябва да има подкрепа от страна на структурните и кохезионни фондове, за да не се допусне териториално и географско несъответствие в Европейския съюз. Бюджетният период 2014 и 2020 предвижда средства, за да се подобри сътрудничество между публичния и частния сектор за по-устойчиво развитие. Държавите отдават често приоритета на сърцевината на Европа, отколкото на регионите по периферията на континента. Необходимо е да има по-засилено териториално сближаване, като се има предвид, например, както е в Румъния, че большинството от хората живеят в извънградските зони. Благодаря ви. Господин Паспешев, за една минута. Е Не е включен микрофона на оратора, сега е включен. Политиката на сближаване и инструментите за териториално развитие в Чехия са свързани с редица проекти. Затова смятам, че носи много положителни резултати тази политика, които наделяват над отрицателните. Затова подкрепих доклада за новите инструменти, които ще бъдат на разположение на общините и по такъв начин ще могат да финансират своите проекти. Ефективността, разбира се, трябва непрекъснато да се следи, защото може да се постави под въпрос ефективността на определени проекти. Трябва да направим всичко възможно за облегчаване на административната тежест за общините и населените места, защото иначе те не биха могли да бъдат финансирани. Благодаря. Благодаря ви. В момента не виждам господин Маолу, а господин Палчак също не. Е, най-вероятно са били много гладни. Добре, разбираме. Така че следващият оратор е господин Етерич. Благодаря ви. По отношение на мерките, които се предлагат от Комисията за регионално развитие, е, съм доста скептичен. Е, средствата, които всъщност е, се отделят от Обединеното кралство по линия на политиката за сближаване, не би трябвало да кръстосват Европейския съюз. Съжалявам много. Те трябва да се върнат в Великобритания. Те трябва да са от полза за британските А, Защото гражданите в някои от нашите райони вече напускат а, точно по причини на а, а, липсваща политика на равнище регион, на равнище община тъй като там няма здравеопазване, няма истинско обучение, няма квалификация, няма бъдеще. Така че парите трябва да се върнат на британските дънакоплаци. Благодаря ви. А сега преминаваме към последния доклад. Политика на сближаване в планинските райони на ЕС. Докладчик е Иляна Йотова. От името на Обединената левица госпожа Сенра Родригес. Две минути este relatorio es un relatorio Благодаря, госпожо председател. Доста неясно е всичко това. Има някои положителни елементи за развитието на планинските райони. Необходимо е да бъдат подкрепени селските стопани в тези региони. Но, за съжаление, се съдържат и доста негативни елементи. Днес ние се нуждаем от публични услуги и ресурси от високо качество и това въжи и за районите, за планинските райони. Трябва да се осигури здравеопазване, трябва да се осигури образование в тези региони. Трябва да признаем, че има доста региони в областта на енергията. Не можем да насърчаваме всичко това с цел уж да се използват възобновяеми източници в Европейския съюз. За това аз гласувах против Кристина Морвай за една минута. Аз е, изцяло съм съгласна с тезата, че в Европейския съюз жителите на изоставените и бедни региони трябва да бъдат подпомогнати, така че регионите им да се сближат с останалите. За това трябва правилна стратегия през изминалото десетилетие трябваше е, вече да сме го направили, не само за планинските райони, а за всички изостанали е, райони. Защото има редица региони, в е, които не се намалява пропаста между новите държави е, членки и старите, да не говорим, че може би щяха да бъдат по-добре вън от е, тази структура. Не е случайност е, разрухата в нашите селски райони. И това се дължи не на природни бедствия. Трябва да признаем, че има обезлюдяване на селските райони, хората напускат селата. Пълна разруха цари поради неолибералната антисистемна политика на Европейския съюз. Това са резултатите от нея. Благодаря. Господин Микинс, една минута. Планинските райони представляват 30% от европейската територия. За жалост, те не се радват на специално внимание. А, приносът им за европейската економика е голям и би могъл да бъде много по-голям. Така че аз подкрепям този доклад и настоявам за една дефиниция на Панински район в рамките на политиката за сближаване би трябвало да помислим за привличане на хората към, обратно към планинските райони, за климатични промени, за редица други характеристики, които могат да бъдат подобрени и политиката би могла да бъде и много ефективна и да донесе, доведе желания резултат. Госпожа Макова е следващия урад. Uh, uh, Европейския съюз не разполага с политика uh, по отношение на развитието на планинските райони. Именно поради това Европейската комисия се нуждае от една нова стратегия, за да бъдат защитени и подкрепени тези райони. Липсва обаче превод на няколко езика. Госпожо Маковей, може би е добре да започнете изказването си от начало. Заповядайте, имате още половин минут. Half a minute or a minute? Can I start again? Um, am votat acest raport pentru că este în аз подкрепих този доклад. Той е, като... Той е в интерес на Румъния. Той е в наш интерес. Наш интерес е да се инвестира в региона на Карпатите, в Румъния. Ние имаме нужда от финансиране в тези региони от европейските фондове, за да може те да се развият. В момента Европейският съюз не разполага с стратегия за планинските райони, няма стратегия за Карпатите, за това бих искала да се разработи такава стратегия, за да имаме достъп до финансови средства за развитието на планинските ни райони. Също изключително важно е да не забравяме заетостта в тези региони. По този въпрос говорим непрекъснато. Не могат да се създадат работни места, ако не инвестираме в тези региони, които са слабо населени, но където се развива туризъм, могат да се развиват и други дейности, други проекти. Благодаря ви. И така, благодаря ви. Е, всъщност трябваше да дадем думата сега на господин Полчак, но той не е в салата, така че давам думата на заместник-председателя на ЕП, госпожа Макинес. Um, Благодаря, е, госпожо председател. Разбира се, подкрепих този доклад, е, защото той обръща внимание на отдалечените и планински райони. Това е голям проблем във всички държави членки, защото съществува дисбаланс между районите и държавите членки. И Моника Маковей съвсем основ... основателно посочи, че са необходими здравеопазване, образование, инфраструктура, пътища навсякъде. И има реален проблем с заетостта е, в е, планинските и отдалечените райони. Как можем да насърчим младежите да живеят там? Ако нямат работа, те няма да останат там. Голямо е предизвикателството за Европейския съюз и за държавите членки. И последно, във връзка с е, предишните разисквания за безработицата, особено младежката. В е, Ирландия е, хората с увреждания са изключени от тези програми. Мисля, че новият министр, който отговаря за хората с увреждания, ще обърне внимание на тази несправедливост. Благодаря applause from the galleries usually is not allowed, but since this was the last... Обикновено не се позволяват аплодисменти от е, галерията, но тъй като това бе последният ни е, докладчик за днес, е, ще разреша тези аплодисменти. така прекратяваме за известно време заседанието и ще започнем отново в 15 часа. Приятен обяд!